good morning everybody. Uh, sorry for the slide. Добро утро на всички. Съжалявам, че закъсняхме малко. Очаквахме докладчика и докладчиците в сянка по първата точка от дневния ни ред, която е по програмата Live. Считам, че вече повечето са тук, включително докладчика. Затова бихме могли да започнем дискусията по създаване на програма за околната среда и действията по климата, така наречената програма LIFE. Най-напред искам да дам думата на докладчика господин Гербен Ян Гербранди. Благодаря много, господин председателю. Радвам се, че съм тук, за да представя проекто доклада се за програмата LIFE. Трябва да кажа, че аз обичам много тази програма. Това е най-успешната, най-ефикасна програма от бюджета на Европейския съюз. Тя има изключителен успех. И така че за мен беше истинско удоволствие да бъда докладчик по тази тема. Е, и за това с удоволствие стана в 5.30 сутринта, за да дойда тук. Струваше се. Защо това е толкова добра програма? Това е така, защото програмите са чудесни, проектите са чудесни, имат добавена стойност, имат много малко проблеми, така че действително програмата е, е отлична. Няколко примера през последните години, които показват успеха и един проект, който беше финансиран в Испания, свързано с отравянето на някои видове птици. И беше създадена една много важна програма с много средства и от бюджета на Съюза, и от испанска страна. И имаше успех. втори проект в Уелс за климатичните изменения, за да се проучи как метанът, който се изпуска от вече запечатани сметища, може да се използва ефикасно. Само 1,4 милиона бяха от Европейския съюз, 1,5 милиона от Обединеното кралство и тази програма беше успешно приключена, а, така че сега тя, този проект а, може да доведе до намаляване на емисиите с 30 милиона а, тона. Всичко това показва колко успешна е програмата LIFE. В доклада ми сте видяли, че аз съм предложил доста изменения. Някои от тях са от по-техническо естество за прецизиране на текста. Например, промених low carbon, carbon нисковъглероден на low emission с ниски емисии. Мисля, че примера с метан показва, че това е важно техническо уточнение. Други изменения от по-политическо естество промених в Clean Energy с Renewed, Renewable Energy и Clean Marine Systems с Ecosystems. Местообитанията и екосистемите по места са от особено голяма важност. Подчертах също важността на ефикасното използване на ресурсите – вместо да се използва по-общото понятие кръгова економика. Имаше няколко изменения, които внесох, които имат политически характер. Първо, относно самия бюджет. Бюджетът е ограничен, ще остане такъв, дори ако го увеличим, Моето предложение е да се увеличи този бюджет от предлагането от комисията 5,4 милиарда на 7,2 милиарда. Това е позицията на парламента, така че аз разчитам на вашата подкрепа за това предложение. Освен това, в съответствие с по-ранни изявления, съм предложил увеличение от 25 на 30% на следващо място, какво да бъде съфинансирането, какъв да бъде процента на съфинансиране. Комисията предлага известна гъвкавост, аз не съм против това, но в моите изменения се опитвам да конкретизирам не точно процента, а по-скоро условията за минимално и максимално съфинансиране. Вие може да намерите това в измененията които съм внесъл. Друг важен политически елемент е средносрочното преразглеждане. Първоначалното предложение на комисията е доста слабо, по мое мнение. Аз искам да има истинска оценка след 3 години, а не след 4 години. И аз съм предложил няколко критерия в моите изменения, за да се гарантира високо качество и резултатност. Освен това, самата оценка не е самоцел. Данните са важни, които се използват при тази оценка. Друг важен елемент се отнася до неизразходваните средства по настоящата програма LIFE. Предложението на комисията е тези средства да отидат в програмата EU Invest – аз считам, че бе трябвало да се влеят в новата програма LIFE. Разбира се, ефекта от лайф върху околната среда е много по-сериозен, отколкото от EU Invest. Това също е важен аспект. Друг елемент, който според мен е изключително важен и може би ще е трудно да се дискутира с държавите членки. Не бих искал да се допусне средствата от ЛАЙФ да бъдат заменени от национални фондове. Ние видяхме през последните 5 до 10 години, че разходите за биологичното многообразие в държавите членки значително е спаднало и много държави членки се опитват да заменят националните си разходи с средства от Европейския съюз. Мисля, че това е много вредна тенденция. Трябват ни доста средства в цяла Европа, за да можем да осигурим устойчивост на биологичното разнообразие. Ние трябва да заменяме националните бюджети с европейския бюджет. Лайф програмата ще бъде в съответствие с това, което се предлага национално равнище но от бюджетна гледна точка това не е удачно, въпреки че от политическа гледна точка е. По време на дебатите, които сме водили по програмите ЛАЙФ, сме наблягали на националните квоти. Читам, че, национ... че трябва да остане също толкова успешна и базирана на изпълнението. Тя трябва да се базира на качеството, а не на географски принцип. Трябва да се разпределят средства на държави членки, но това не трябва да става безразборно. Ние искаме да се обърне внимание на добрите проекти. Има силен натиск от страна на съвета отново да се включат тези национални квоти. Аз съм готов да обсъдя този въпрос със съвета, но според мен е много важно да запазим и строгите се изисквания за изпълнението, за резултатността. Така трябва да се намери някакъв баланс. Програмата LIFE са доста средства, ако видим тези 5,4 милиона общо бюджет. Ако кажете това на обикновените хора, на тях ще им се стори много голяма сума, но това е само капка в морето. Затова в предложението се посочва, че програмата LIFE може да остане ограничена като средства, ако имаме успех, въпросите за опазване на околната среда, за климата, за биологичното разнообразие, за кръговата економика, да влязат в абсолютно всички политики на Европейския съюз, например кохезионната политика, общата селскостопанска политика. Това са предварителни условия. Ние можем да се справим с относително нисък бюджет по лайф, само ако има такова интегриране на екологичната тематика във всички останали програми от предходния период, знаем, че това не е гарантирано. Знаем, че държавите членки ще се опитат отново да примахнат доста условия, свързани с околната среда, както за селското стопанство, така и по кохезионната политика. И трябва да признаем, че и тук в парламента се прави същото. Това, което бих искал да се въведе, е, е нещо като оценка след като сме взели решението, след като сме постигнали съгласие с съвета по разходите по многогодишната финансова рамка, за да видим колко успешен е този подход за интегриране на екологичните аспекти в останалите политики, така наречения мейнстриминг. Ако няма успех, достатъчна степен, тогава трябва да реагираме по някакъв начин. Аз все още се чудя как може да стане това. Разговарям с докладчиците в Сянка, с комисията, с останалите заинтересовани страни, за да видим как можем да подходим. Но е важно да се намери решение. Не бива да допускаме разходите за околна среда да се ограничат само до бюджета по програмата LIFE и големите програми свързани с селското стопанство и кохезионната политика, да не изпълняват тези цели, а дори могат да окажат негативен ефект. Всичко това ще ни отдалечи още повече от целта, отколкото сега. С това бих искал да завърша, но искам да благодаря на докладчиците в Сянка за съдействието им – до сега и очаквам с нетърпение дебата тук в Комисията по околната среда и гледам много оптимистично, че ще имаме една добра позиция на Европейския парламент по програмата LIFE. Благодаря ви много. Сега от НЕП, госпожа Аюсо замества докладчика в сянка, който е Мишел Данта. Благодаря, господин председател. Добър ден. Господин Данта наистина ме помоли да го заместя, защото няма как да бъде тук. Искам да благодаря на всички колеги за техните усилия, както и за допитването, направено преди представенето на измененията. Доклада на господин Гербранди съдържа много идеи, които подкрепям, като тези за финансирането по подкатегории. Мисля обаче, че трябва да подкрепим прехода на селското стопанство към по-устойчиви практики. Би трябвало да има програма наречена преход към устойчивостта и така да се финансират различни програми за устойчивост, включително и тези за обработване на отпадни води. Искам да ви напомня, че мерките за околната среда и климата трябва да се включват в различни политики, като тези за селското стопанство и енергетиката. Ето защо искам да повторя, че би трябвало да се водим от политическите приоритети, но това не се случва. Също така трябва да се гарантира конкретното участие на гражданското общество. Да има програми за финансиране, които също така да гарантират, че програмите отговарят на проблемите на гражданите – на трето място искам да повтаря, да поставя въпроса за участието на трети страни, които кандидатстват за участие в програмата. При какви условия юридически лица от трети страни могат да участват в тези програми? Накрая, нека привлека вниманието на докладчика към най-отдалечените територии и задморските територии – Голям процент от морското биоразнообразие е в открито море. Затова имаме и инициативата ВЕСТ от 2011 година, която обръща внимание именно на най-отдалечените територии, както и задморските територии и тяхното значение за световното биоразнообразие. би трябвало тези региони да бъдат допустими за участие в програмите. Благодаря. Благодаря ви много. Сега от групата на социалистите и демократите господин Капуто. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на колегата Хербранди за чудесния проект на доклад, който включва много от наблюденията, които направих аз по време на техническите срещи. Те бяха изключително полезни. Благодаря му за духа на сътрудничество, който той изгради на заседанието на докладчите в сянка. Опазването на околната среда не е пречка пред растежа и заетостта. Това трябва да бъде ясно и трябва да го кажем ясно и категорично. Казахме го и в Комисията по селско стопанство, когато обсъждахме едно становище за дългосрочното благоденствие и конкурентноспособността. Трябва да се инвестира в преодоляване на загубата на биоразнообразие и да се премине към декарбонизация и кръгова економика. Има нужда от много усилия и тук искам да се спра на няколко въпроса, които според мен ще усъвършенстват предложението за регламента ЛАЙФ. Аз ще внеса изменения. Те отразяват и по време на работната група. Аз смятам, че трябва да се подобри комуникацията на програмата ЛАЙФ. Необходимо е гражданите да бъдат по-добре запознати с програмата, в това число чрез модерна комуникация, която да използва новите медии. Второ, лайф и изкопаемите горива, качеството на въздуха е пряко свързан с изгарянето на изкопаеми горива в транспорта за производството на електроенергия. Декарбонизацията на тези сектори ще има пряко въздействие върху качеството на въздуха и върху здравето на гражданите. Има альтернатива и това, е, това са възобновяеми енергийни източници. Програмата LIFE никога не е би трябвало да допуска финансирането на производството на енергия с изкопаеми горива. Що се отнася до оценката на програмата LIFE? Средносрочната оценка е само първата рамка на направените промени. Ние имаме нужда от източна, външна и независима оценка, която да даде разумна гаранция за изпълнението на програмата, като разбира се следваме екологичната амбиция. Програмата LIFE защитава околната среда, бори се за против климатичните изменения. Много е важно европейските предприятия да станат по-отговорни по отношение на екологичните аспекти и да модифицират своята практика, за да не вредят на околната среда. Ето тази отговорност на предприятията трябва да бъде ключов елемент в стратегията на програмата LIFE, за да се постигне целта за устойчиво развитие. Частните инвестиции биха увеличили ефективността, но често има недостиг на средства. Комисията трябва да продължи да се концентрира върху проектите LIFE, за да бъдат мултиплицирани за да се увеличи максималната, да се увеличи максимално добавената стоеност и да се правят инвестиции, които са економически и екологично устойчиви. Няколко наблюдения за интегрираните проекти. Първо, има дисбаланс при разпределението на средствата по лайф между държавите членки националните фондове не са достатъчни, за да гарантират справедливо разпределение. Подбора на проекти възоснова на достоинствата ще доведе до по-балансирано разпределение, ще бъде по-адекватно финансирането, ще се повиши капацитета за представяне на по-добри проекти, ще се подобри географския баланс на проектите. Второ, изпълнението, реализацията на интегрираните проекти зависи от наличието на допълнителни средства, по-конкретно чрез интегриране на околната среда в основните политика на Европейския съюз, като ОСП и политиката за сближаване и техните инструменти за финансиране. 7 националните центрове за контакт на Лайф трябва да имат по, по-засилена роля, за да се активизира подхода. Освен това е необходимо да се наблюдава ефективността на проектите, като се използват качествени и количествени показатели, като се анализира възможността за намаляване на средствата и да има добро съотношение цена-ползи и да се постигнат екологичните цели в регламент. Необходимо е да се гарантира взаимно допълняемост с други финансови средства, за да постигне максимална добавена стойност за Европейски съюз при финансирането на тази програма. И накрая Що се отнася до равносметката на Лайф, аз мятам, че финансовите средства, предвидени за тази програма, са недостатъчни. Ние, ние искаме да се увеличи финансирането, защото е много важно за тази програма Европейския съюз и Европейския парламент – да демонстрира ясно своята амбиция за повече устойчивост в развитието. Благодаря. Някои докладчат в сянка не присъстват. Разполагаме с повече време. Затова позволих на господин Капуто да говори по-дълго, но моля да спазвате все пак времето за изказване. От ЕКР сега не виждам докладчика в сянка. Не зная дали има някой, който го замества. Ако не, от групата на зелените съм докладчик в сянка. Аз ще се опитам да дам личен пример с спазване на времето за изказване. Първо искам да благодаря на докладчика господин Гербранди, както и на Европейската комисия за свършеното до момента. Читам, че предложението на комисията е добра основа за работа. Същото се отнася и за проекто доклада. Проекто предложенията на докладчика са много добри, обещаващи. Имаме доста къси срокове, но трябва да постигнем съгласие по ключови елементи, свързани с някои, които вече бяха споменати. Бюджета, финансирането, допустимостта, критериите, и други политики на Европейския съюз, като общата скостопанска политика и прочие. Позволете ми да подчертая няколко неща, които са важни от гледна точка на групата на зелените и те са отразени в моите изменения. Защитата на околната среда, запазване на биологичното разнообразие и дългосрочната устойчивост трябва да получат достатъчно подкрепа и ресурси. Изцяло подкрепям предложенията на докладчика за увеличаване на бюджета на програмата LIFE. Важно е да има мейнстриминг на биологичното разнообразие и на други европейски политики, тъй като това е проблем, който не можем да обхванем само в това предложение, но трябва да го имаме предвид. Също призив за подобряване на управлението, също създаване и на център за консултантски услуги, също да има и териториален подход. Някои от потенциалните бенефициери се нуждаят от подкрепа, за да могат да кандидатстват за финансиране по програмата LIFE. Също различните категории и проекти, които предлага комисията, са приемливи за нас. Не бива да забравяме изграждането на капацитета, също финансирането на по-малки проекти, предлагани от НПО, местни инициативи. В предходната програма имаха доста затруднения да получат финансиране по лайф. Съгласен съм с господин Гербранди, че е необходимо да има географски баланс. Трябва да се отчитат перспективите на природата трябва да се отчитат физическите характеристики на регионите, използване на биогеографските региони в Европа е удачен подход да не се използват толкова границите на Съюза, защото политическите граници от гледна точка на околната среда не значат нищо. Трябва да се гарантира и по-добро наблюдение, както при да има оценка на проектите преди и след реализирането им, да се гарантира положителният ефект от програмата LIFE и да не се допуска да се обезмислят тези постижения по програмата LIFE от дейности в други сфери. Ние работим конструктивно с колегите от останалите групи искаме да се заложи важно политическо послание. Трябва да подчертая, че програмата ЛАФ е изключително успешна. В това отношение съм напълно съгласен с докладчика. Затова не е необходимо да променяме съществено проектите. Трябва да подкрепяме проекти, които гарантират устойчивост, и също да се създават възможности за по-малки проекти за проекти предлагани от НПО. Мисля, че се вместе във времето. Следващият оратор от Обединената левица. Не виждам докладчика в сянка. Същото се отнася от, до СПД. Ако има други колеги, които искат сега да се изкажат и първият оратор Благодаря. Най-напред искам да подчертая, че много се радвам, че господин Хербранди представи доклад, който може да бъде прият много благосклонно в нашата комисия. За съжаление, реакцията в комисията по селско стопанство не беше толкова положителна. Нашия докладчик в нашата комисия е много добър, за което съм му благодарна. Мисля, че че парламентът прие резолюция на 14 март тази година и там се казва, че средствата за тази програма трябва да се увеличат чувствително с оглед на биологичното разнообразие, кръговата и економика. Това са аспекти, които ще определят нашето бъдеще през следващите десетилетия. Затова е нормално да вложим повече пари. Господин Хербранди е прав че трябва да положим повече усилия, по-конкретно в селскостопанската политика и екологичната политика с оглед опазването на околната среда. Много се радвам, че с че с този доклад парламентът излиза с ясна позиция и резултатите от вота ще са такива, че програмата LIFE да изпълни своите цели. И в моята страна се използват въглища и се надявам, че ще се утвърдят тенденции, които ще променят онова, което изпъва. Благодаря. Няколко наблюдения и въпроса. В седмицата, в която излезе доклада от ООН, в, става ясно, че искането за повишаване на целта за 30% е разумно. Защо да не е 30%? И не можем ли да кажем обратното, да кажем в програмата Life средствата са недостатъчно, недостатъчни, това не можем ли да кажем, че средствата трябва да са по-малко? Да, разбирам, че съм адвокат на дявола, но как бихте отговорили тук? Второ – Съжалявам, че повдигам въпроса за Брексит. Средствата, изразходвани за лайф в Обединеното кралство, не са ли непропорционално високи? Когато напуснем, какво ще стане? И в тази връзка, когато Обединеното кралство остане извън Европейския съюз, има ли планове да се изградят връзки, така че да се учим едни от други, така че ако има добри проекти в Европейския съюз, те да бъдат а, прилагани и в Обединеното кралство, както и обратно. Не виждам а, други искания за думата, затова давам а, думата на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да благодаря за положителната оценка на програмата LIFE. Ние споделяме тази оценка. Програмата играе много важна роля. Сега ще се опитам да отговоря на въпросите в, от политически характер. Първо за бюджета и предложението за увеличаване на бюджета. Разбира се, в предложението на комисията е да се определят 5,5 милиарда за проекти в областта на околната среда и това е увеличение с 2 милиарда това число 46% увеличение по екологичната подпрограма, ако направим сравнение, в сравнение с сегашния период. Освен това, катализиращата роля на Лайф се подсилва. Стратегическите интегрирани проекти са подсилени, за да се стимулира мобилизация на средства от други средства, под засилената роля на интегрираните проекти, акцентът е върху, хоризонтален, върху хоризонталния ефект, ние смятаме, че с тези мерки Life ще доведе до цялостно увеличение на средствата и поставяне на по-високи цели господин Гебранди повдигна въпроса за това, че катализиращия потенциал на лайф може да се постигне само ако успеем да осигурим хоризонталния характер на другите фондове, за да окажем подкрепа на екологичните цели, така че лайф е, е има катализиращ ефект, той е допълващо средство и това е в основата предложението на Европейската комисия. Всичко това е в контекста на съгласуваността на политиката. Лайф трябва да е съгласуван с други политически цели и обратното, други политики трябва да бъдат съгласувани с политиките в околната среда споменах стратегическия характер на интегрираните програми и бих искал да привлека вашето внимание върху този аспект, защото често се казва, че Натура 2000, биологическото разнообразие няма достатъчно средства и това е един от отговорите, които даваме, е, за да привлечем повече средства които да са насочени към хоризонталният ефект на финансирането. Сега по въпроса за географския баланс. Знаем, че Лайф не е постигнал географски баланс и търсим решение. Споделяме вече изразеното становище, че правилният подход не са, национални, не, не са националните а, средства и смятаме, че чрез подсилено сътрудничество с националните информационни центрове можем да осигурим възможности за повече успех навсякъде в Европа. Друг въпрос проблем. Климатичният елемент 25% увеличени. Знаете, че комисията е за 25% за климата, но не само, че имаме под програмата LIFE, но бих очаквал и останалите проекти да дадат своя принос – ако погледнем проектите природа и биологична среда, много често те също дават своя принос. Сега гъвкавостта и процента за съфинансиране. Вярно е, че с това, с това предложение искаме комисията да даде отговор на променящите се искания, да се променят определени типове бенефициенти в различни етапи на проекта и затова гъвкавостта е необходима. Ако искаме да, увели... да осигурим увеличение на процента съфинансиране, трябва да имаме предвид, че броя на финансираните проекти ще спадне. Също времено ще има фиксиран процент за финансиране, но това означава, че комисията ще трябва да се финансира при процент, който е по-висок, е, отколкото е, би било предложено. Затова бихме били... Затова, бих, затова ние сме за запазваме на гъвкавостта. Много важен въпрос е оценката на лайф. Уч... Направените оценки до сега говорят за успех на лайф. Честно, ако трябва да сме честни, ще кажем, че някои проекти лайф от... се продължават доста години, някои продължават повече от 3 години. Повече, по-малко от 4 години не би ни осигурило данните, необходими за оценката, така че не искаме да има невъзможни очаквания към оценката. Това обяснява защо предлагаме да се придържаме към четирите години. Още няколко коментара по особената роля на отвъдморските територии и отдалечените региони. Да, отчитаме тази роля. Ето защо е предвидено е запазване на програмите за тези региони, за а, до, достъпността на програмата, бихме искали да осигурим по-широк достъп и това е една от причините, поради о, която правим а, е, опит е, за упростяване. Искаме да се е, упрости достъпа до лайф. Лайф е, има различни мащаби на проектите, така че няколко заинтересовани лица да се обединят. И накрая се спомена се Брексит и какво ще бъде в бъдеще. Достъпът на трети страни до лайф е възможен и ако Обединеното кралство пожелае, ще ни бъде приятно страната да запази своята ангажираност към проекта. Давам думата на докладчика за заключение. Благодаря на колегите и на Европейската комисия за, положителния, за положителното им отношение към това досие. Надявам се, че ние ще продължим да работим в дух на сътрудничество. Няколко коментара в оглед на зададените въпроси, но първо искам да благодаря на Николо Капуто за работата му в Комисията по селско стопанство. Резултатът от гласуването във вторник може би не е толкова добър, колкото бихме искали малко ми е странен подходът в тази комисии. Програмата Life е само 1% от Life и въпреки това те се опитват да издействат повече средства. Не го разбирам, още по- особено като си има предвид, огромните суми, които се отделят за селско стопанство и неефективния начин, по който се изразходват. Ще решим този въпрос, когато гласуваме доклада. Пол Бренън имаше въпроси за хоризонталното за хоризонталната политика. Целта на Лайф е да има катализираща функция – това е много важно. Хоризонталният подход е отрешаващо значение. Аз съм подръжник на принципа да няма нетни загуби. Разходите в селското стопанство и териториалното сближаване не би трябвало да води до загуба и до, до вреди за околната среда. Това трябва да бъде принцип в общественото финансиране. Не сме стигнали, още не сме стигнали до там, но това е моето желание. Имайки предвид политическата реалност а, а, и бюджетен ред а, за лайф е необходим защото не всички програми са толкова успешни, колкото бихме искали. Комисията вече отговори на въпрос на полза това дали Обединеното кралство след Брексит ще може да участва в програмата. И искам да спомена член 11. Там се казва, че трети страни, асоциирани с програмата, могат да участват – всичко ще зависи от формата на Брексит. При един много твърд Брексит, едва ли Обединеното кралство ще може да участва в програмата. И, в... и тук много важен елемент в дебата за Брексит е запазването на тези връзки, е, защото програмата може да бъде много полезна е, за Обединеното кралство. И накрая Никола Капуто и останалите докладчици в Сянка ми благодариха за сътрудничеството. Искам да благодаря на е, асистента си Робърт, особено защото по време на техническите заседания той създаде такава атмосфера и се надявам, че това ще се разшири в всички срещи и ще духът ни на сътрудничество, на плотворно сътрудничество ще се запази до гласуването. С, с графика, срокът за на изменение 18 октомври 11 ч. В Енви ще гласуваме на 20 ноември и очакваме гласуването в пленарната зала да бъде по време на втората ноемврийска пленарна сесия. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Европа, която закриля чист въздух за всички. Бих искал да дам думата на с докладчиците, като започна с госпожа Гърлинг от е, НП. Благодаря, господин председател. Това предложение за резолюция е представено, тъй като повечето членове на нашата комисия е, смятат, е, че чистият въздух е непрекъснато повтаряща се тема, когато обсъждаме законодателството, но не се обръща достатъчно сериозно внимание. Самата аз много се радвам на резолюцията. Мисля, че тя обхваща всички въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Няколко коментара. Като докладчик по директивата за националните тавани. Трябва да кажа, че много се радвам, че екипа на комисията, който се занимава с качеството на въздуха, работи наистина енергично и споделя целите и на парламента. Радвам се също така, че нашето предложение получи силна подкрепа. Ако имаме проблеми, те са по-скоро с изпълнението в държавите членки. Нека ви напомня за Дизелгейт, по липса на по-добро определение за това, което се случва за гражданите, когато се направи такава измама, виждаме, че няма обещетителни мерки, както и да тълкуваме един такъв случай, виждаме, че законът не е изпълнен. Това неизпълнение в държавите членки е много обезпокоително, защото ние може да творим всякакви законодателни норми, но ако те не се изпълняват, няма смисъл от тях. На второ място имаме директивата за качеството на въздуха. Тя в момента се преработва. Може би ще бъде готова до година. Очакваме директивата за качеството на атмосферния въздух да бъде далеч по-амбициозна и да предлага конкретни начини на действие за държавите членки. Но държавите членки често заявяват едно, а правят съвсем друго. И атмосферният въздух е прекрасен пример в това отношение – защото те всички са казали, че искат да намалят тези 4000 случаи на преждевременна смърт всяка година, но виждаме, че в Европейския съд са заведени множество дела и техният брой непрекъснато се увеличава. На последно място ще кажа, че в резолюцията Обръщаме конкретно внимание на селското стопанство и замърсяването с амоняк и метан. То е пряко свързано а, с озона и праховите частици. Самата аз не искам да наказвам фермерите, но е, винаги сме отчитали, че европейските инструменти могат да им дадат шанс за промяна, защото една такава промяна не е ефтина, не е лесна и ние бихме могли да им помогнем. Има и друг начин да развива животновътство, просто той е по-скъп. Ние не сме срещу селските стопани, искаме да работим заедно. Благодаря ви. Заповядайте, господин Дан, социалисти и демократи. Много благодаря. Едва ли ще се очудите, ако кажа, че ние също сме много доволни от резолюцията, както и Джули каза. Това е проблем, по който непрекъснато трябва да проверяваме докъде сме стигнали – е, знаем колко е сериозен. Всяка година около 4000 случаи на преждевременна смърт в целия Европейски съюз. Стотици милиарди като здравни разходи. Същевременно виждаме, че в хода на нашия мандат ние имахме различни законодателни норми за чистия въздух, някои от тях много амбициозни, други не толкова – Както и Джули правилно посочи, заявената амбиция често е достойна за похвала в началото, но след това не виждаме кой знае какъв напредък. Амбицията като че ли изчезва и в държавите членки и на други места – Ние сме изправени обаче пред кризисна ситуация и бъдещата комисия ще трябва да бъде много по-строга. В този случай не можем просто да бъдем добрички. Трябват начини на действие, които наистина ще проработят. Трябва да сме много по-амбициозни. Очевидно, това е тема, по която ще имаме подкрепа на всички партийни групи. Някои по-чувствителни отрасли също могат да ни подкрепят. Например, селското стопанство, то е много важно. Наистина ние се опитахме в директивата да включим конкретни мерки за него, но те се оказаха много непопулярни не само Обичайните критици се насочиха срещу нас, но и членове на нашата комисия. Същевременно емисиите на амоняк и метан трябва да намалеят. Селското стопанство наистина влушава качеството на въздуха не само в селските райони, но и в градовете. Емисиите от амоняк всъщност съставляват около половината от причините – за проблемите от лошия въздух в градските зони. Освен това, имаме зелените обществени поръчки, зелените мерки, те също могат да се обсъдят. Както и Джули каза, в случая мерките не са ефтини, но ние можем да помислим как да се осигури необходимата помощ. Не можем да допуснем обаче да не се направи нищо. При транспорта трябва да се работи още повече, особено след Дизелгейт. Трябва да настояваме пред правителствата да направят така, че нашите пътища да се прочистят. Важно е градовете и градските райони да разполагат с правомощия, така че да въведат мерките, които смятат за уместни. Например, зони с ниски емисии. Нещо, което да отговаря на местните нужди. Много често градовете всъщност излизат с инициативи, които ако се разработят на европейско ниво, могат наистина да решат множество проблеми. Нека отново се върна на идеята в началото. Това е отстъпление след влизане на директивата в сила. 11 държави членки са поискали корекции на своите тавани за емисии. Най-вече при азотните окиси, при автомобилите. Затова ми се струва, че ние трябва да следим какво правят държавите членки, какви са сроковете за извеждането от експлоатация на оборудването на въглища. Това трябва да е наистина приоритет за бъдещата комисия. Решенията няма да са лесни, но очаквам с нетърпение работата по текста, така че той да стане още по-убедителен и да дадем една рамка на комисията. Благодаря. Госпожа Вишневска. Благодаря ви. Едва ли е необходимо да убеждаваме когато и да било в това, колко е вреден лошият въздух за здравето на хората – Същевременно бих искала да посоча, като слушам дискусията, че вие говорите за повече амбиция, но не отчитате факта, че повечето държави членки не са покрили дори настоящите си цели. По-добре да говорим за това, което е необходимо да се направи по-настоящем. Европейската сметна палата в своя доклад за 2018 година е анализирала европейските дейности в защита на човешкото здраве, по-конкретно в контекста на замърсяването на въздуха. Виждаме, че начертаните мерки не са довели до желаните резултати – Може би това трябва да е отправната ни точка. Трябва да прочетем доклада. След като приятите мерки не са имали резултати, знаем, че всички плащаме цената за това с повишени здравни разходи, влушено качество на живот и така нататък. Та, нека да подходим рационално, да изходим от фактите и анализите. Защото въвеждането на повече ограничения в бъдеще няма да доведе до по-добри резултати. Заключенията в доклада на Сметната палата трябва да ни послужат за урок. Бих искала също така да подчертая, че в нашата комисия по околна среда често търсим решения на проблемите, искаме да сме по-амбициозни. След това започват всякакви процедури за установяване на неизпълнение пред съда на Европейския съюз. Такъв е случая и с замърсяването на въздуха, но имайте предвид, че за много държави членки е просто невъзможно да постигнат заявените цели – трябва да търсим дългосрочни, обхватни решения, които са подплатени с добро финансиране. Точно това предложи Полша в контекста на своята приоритетна програма за чист въздух, програма 2018 до 2029 година. 24 милиарда евро са заделени инвестициите ще стигнат до над 30 милиарда евро. Целта на програмата е да се подобри енергийната ефективност на изградените жилищни сгради, като те се модернизират и отоплителните системи се подменят с по-модерни варианти. Накрая Ще кажа, че се радвам, че резолюцията отчита и ролята на топлофикационните системи. Едни добри топлофикационни системи могат значително да намалят замърсяването на въздуха. Но ние ги виждаме само в някои държави членки, най-вече тези с много суров климат. Въпреки това, тези системи имат много важна роля – Тяхната альтернатива обикновено са много по-вредни отоплителни системи за домакинствата. Чрез разработване на решения с топлофикационни системи подобряваме качеството на въздуха. Затова много се радвам, че нашият парламентарен мандат отчете важната роля на топлофикационните системи, особено при директивата за схемата за търговия с емисии. Решихме, че трябва да се осигури подкрепа за инсталирането на такива системи. Благодаря. Благодаря ви. Колегата Хазенкамп от ГУЕ. de normen uh, in Europa voor de luchtkwaliteit zijn veel te slap om. В eh, Европа не се полага достатъчно усилия за защита на гражданите. Трябва да предприемем нещо, като намалим, например, емисиите от автомобилите или пък да намалим индустриалните емисии в э, градските зони, като използваме по по-рационален начин суровините. И производството на месо е отговорно за най-голямата, за по-голямата част от емисиите на амоняк 40%. 90% от емисиите на мед. Тан идват от интензивното животновътство. Освен това, има висока концентрация на тези вещества и много от белодробните болести се да дължат на това. И има много научвания, които говорят, е, че именно това е основният виновник е, за замърсяване на въздуха. Освен това има емисии на парникови газове от транспортните средства. Имаме нужда от политика, която да предвижда масирани мерки за е, изчистване на въздуха. Имаме нужда от повече средства за научни изследвания. Нека не не правим подаръци на автомобилния сектор. Имаме нужда от ясни и конкретни принципи, които да ни ръководят в действията. Време е един от най-голем, най-големите замърсители да плащат цената, а интензивното животновътство е сред тези виновници. Госпожа Еви. Благодаря. Аз съм много щастлива, че съм съавтор на тази резолюция, тъй като тя се занимава с един от основните въпроси, който е в центъра на европейската и италианска политика за пет звезди. Борбата срещу замърсяването на въздуха е приоритет. Ето защо ние участвахме активно в подготвителната дейност, която доведе до резолюцията, която обсъждаме предприемането на мерки за, за преодоляване на замърсяването на въздуха е а, е, въпрос, който е близко до сърцето ми, защото в е, Милано, в е, Падова е сред, а, въздухът е сред най-мръсните е сред най-мръсните в Европа в Ломбардия и не само там имаме нужда от нова парадигма на развитие, защото политиката не може повече да, от, да отрича правото на гражданите на чист въздух. За съжаление, в миналото сме свидетели на това, че правителствата одобряваха инфраструктурни проекти, и да не предприемат нищо за намаляване на замърсяването. Ето защо имаме нужда от план за постигане на друго качество на въздуха. Ние трябва да работим в различни области, като се насочим срещу всички източници на замърсяване във всички сектори на економиката, за да намалим емисиите на твърди частици и емисиите на амоняк. В 7 март в Италия срещу Италия беше заведено дело пред Европейския съд. Съвсем скоро може да бъде заведено още едно дело за превишаване на пределните граници на емисиите на азотен окис. Ние а, е, трябва да а, е, предприемем мерки не само за това, а с оглед на здравето на гражданите. Какви мерки да предприемем? А, е, Днеско обсъдихме редица мерки. Ясно е, че има ключови сектори, които да настояваме да предприемат мерки, не само заради качеството на въздуха, но и с оглед на и ангажиментите за климата. Вече споменахме транспортът, който по никакъв начин не намалява своите емисии и трябва да се откажем от старите и замърсяващи технологии като дизела, да предприемем мерки в областта на обществения транспорт, да създадат зони на ниски емисии да насърчаваме чисти автомобили с нулеви емисии. Това са все елементи, които се надявам, че ще бъдат прияти от колегите. В заключение се надявам, че ще получим подобни, подобни отговори за друг въпрос е, за намаляване на емисиите на въглероден блокис и накрая слонът в стаята, за който не се говори, но вече все повече се обръща внимание на въпроса за интензивното селско стопанство. Надявам се, че можем да се обединим около мерки за намаляване за намаляване на замърсяването на въздуха в градските зони, но и извън тях, както беше казано, интензивното земеделие е виновник за амониите на амоняк. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията. Заповядайте. Много благодаря, господин председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Нека кажа, че ние наистина приветстваме тази резолюция, защото тя идва в много подходящ момент, когато трябва да заработим по-енергично. Имаме и доклада на Междуправителствената група за климата на ОНЕ, в който се поставя много категорично целта за чист въздух, като включена в целите срещу измененията на климата. Както мнозина от вас посочиха, наистина има случаи на неизпълнение, но не бива да подценяваме и постигнатото, тъй като преди няколко години ние успяхме да въведем много обширно законодателство срещу замърсяването на въздуха. Имаме обединени действия на Европейския съюз – национални, местни, регионални власти, намаляване на замърсяването с 10 до 17% в сравнение с нивата от 2000 година, въпреки економическия растеж. Но ние сме напълно съгласни с вас. Това е фактор, който води до преждевременната смърт на около половин милион европейски граждани – освен това, нека не подценяваме своята роля като световен лидер. Хартата за чист въздух показва, че наистина има някои държави членки, чието е, чистота на въздуха е сравнима с тази в страни в Африка. Необходимо е да си даваме сметка, че нашите мерки имат отражение на световно ниво. Комисията обаче е пазител на договорите, затова ще ви поправя. В момента водим 30 дела за неизпълнение срещу 20 държави членки. Комисията е обяснила своя мотив за тези действия, тъй като ние си даваме сметка, че правните действия сами по себе си не са достатъчни. Ние предлагаме и механизъм за конкретна подкрепа, ние предлагаме и финансиране, за да помагаме на държавите членки при това предизвикателство. Добре е, че обсъждаме тази точка точно след точката за регламента Лайф. Ето Лайф и други бюджетни инструменти бяха важни двигатели на промяната. Знаете проекта в региона Монополска. Има и други важни проекти. Като не всички инструменти се използват достатъчно пълноценно. Ще кажа, че ние работим непрекъснато и по актуализирането на законодателните норми, особено при източниците на замърсяване. Вие сте със сигурност запознати с нашите инициативи, особено след скандалите около Дизелгейт, за да се установи измамата. Вече имаме тестове при реални условия. Освен това, водим непрекъснато диалог за чистия въздух с държавите членки. Говорим за най-добрите практики. Скоро ще организираме втория голям форум за чистия въздух, на който ще обменим най-добри практики, като се опитваме да бъдем максимално ефикасни в подкрепата за държавите членки, когато търсим и финансова подкрепа. Приветстваме и ударението върху вредните емисии от селското стопанство, защото подобно на вас, ние също сме на мнение, че там трябва да се намерят по-устойчиви нива затова и правим анализ на предложението за ОСП. Много е важно да намерим правилното решение, което ще определи работата ни години за напред. Тук имаме една разлика, ако сравняваме с стратегията за пластмасите. Там станахме свидетели на световно мобилизиране около целта. Докато при чистия въздух е много важно да се разбере първо кои са източниците на замърсяване. И колективно трябва да работим, за да се случи това осведомяване на различно ниво. Парламентът може да се включи тук с целенасочени мерки връзката между околната среда и здравето трябва да стане по-ясна. Затова от страна на комисията ще кажа, че сме решили да работим в много по-тясно сътрудничество с СЗО. Знаете, че през октомври до 1 ноември ще се проведе световния форум – на който ще се срещнем с много лидери от цял свят. Трябва да използваме тази възможност отново, за да говорим за колективните ни усилия и определянето на конкретните замърсители. Приветстваме също така, следователно, вашия призив за повече колективно действие. Точно сега съветът на председателите прави своите заключения за постигнатите резултати и е добре да поставим ударението върху колективното действие и по-ефективната вътрешна организация – това е свързано и с ефективността на работа и в Европейския парламент, и в Европейския съвет. Директивата за таваните на емисии се преразглежда, държавите членки трябва да изработят национални планове срещу замърсяването. Това е основен фактор за промяна. Искаме да сме сигурни, че това се извършва във всяка държава членка. Със сигурност много внимателно ще анализираме плановете на държавите членки, които ще започнат да постъпват от април до година. Освен това, мисля, че това е тема, която винаги трябва да се разглежда на ниво министър-председатели, защото тя е хоризонтална. Приветстваме също така това, че вие говорите и за метана като предизвикателство. Нека ви напомня, че още 2014-15 година Европейската комисия, когато правеше предложението за директивата за националните тавани, каза, че трябва да се включи и метанът. За съжаление обаче парламентът и съвета тогава решиха метана да отпадне от приложението на директивата. Комисията обаче не се отказа от метана. Тя работи заедно с съвместния изследователски център, който направи проучване – е, за отражението на метановото замърсяване върху озоновите нива. Този доклад много скоро ще бъде оповестен. Когато разглеждаме дългосрочните мерки за намаляване на парниковите газове, ще разгледаме и този въпрос. Още веднъж много ви благодаря, господин председател. Това, което вие правите, ни помага. Надявам се, че ще работим в тясно сътрудничество. В 2019 година ще бъдем готови и с резултатите по преразглеждането на директивата. Благодаря. Благодаря ви много. Крайния срок, крайния срок е, за изменение е 15 октомври 11 часа. Гласуването в ЕНВИ на 26-27 ноември и очакваме гласуване в пленарна зала през месец декември. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Устен въпрос относно инициативата на Европейския съюз за опрашителите. Искам да дам думата най-напред на вносителите на въпроса, започвайки с господин Петерле от НП. Благодаря, благодаря господин председател. Добро утро. Искам да напомня аз десетилетия наред съм отглеждал пчели, така че много внимателно следя този въпрос. На 1 юли тази година Европейската комисия официално направи съобщение за опрашителите. Тази инициатива беше въведена след като се наложи забрана за три вида неоникотоидни пестициди. Опрешителите са разнообразна група и много от културите и от диворастящите растения зависят за своето развитие от опрашителите. За това те са важни не само за производителността в селското стопанство и сигурността на прехраната, но и за биологичното разнообразие. Комисията предлага три действия подобряване на информираността за намаляването на опрашителите. Второ, справяне с причините за тяхното намаляване и второ, ангажиране на обществото за коригиране на ситуацията. В това отношение предложената резолюция от Европейския парламент обръща внимание много въпроси и подчертава необходимостта да се намали използването на пестициди в местообитанията на опрашителите. Допълнителни действия трябва да са свързани с интегрален подход – биологичното разнообразие не трябва да се ограничава само до защитените зони, а да се разглежда в по-широк аспект. Целта за по-добра защита на опрешителите и е, разработването на пестициди, които имат е, по-безвреден е, ефект, разработването на альтернативи са важни неща, които трябва да се направят Колеги, в заключение искам да подчертая, че във вторник ние се срещнахме с пчелари от Словения, които получиха специална награда за успешните им действия. За пръв път имахме такава проява тази година. Нашите гости добре разбраха това, което казвахме, че пчелите са много добър показател как се справяме с опазването на биологичното разнообразие. Мисля, че предложението на комисията е стъпка във вярната посока и трябва да получи нашата подкрепа. Благодаря ви много. Благодаря ви също, че бяхте кратък. Искам да попитам останалите съвносители да спазват регламента за изказвания. Повечето от тях са тук, така че имаме повече искания за изказвания. От групата на социалистите и демократите давам думата на госпожа Каденбах. Искам да ви благодаря. Мисля, че сегашната резолюция засяга основните елементи и господин Петерле вече ги спомена. Аз ще наблегна на три неща. Първо, общо погледнато, гледайки към бъдещето и бъдещата ОСП, виждаме, че е необходимо да обърнем особено внимание на биологичното разнообразие, тъй като само тогава ще можем да запазим опрашителите в Европейския съюз. за производството в селското стопанство. Знаете, че в много сфери има молно култури, където се използват и интензивни пестициди, което създава проблеми. Ние имахме специална комисия, посветена на използването на пестициди, пест и мерките, които се предлагат, може да допринесат за запазване и възстановяване на опрашителите в Европейския съюз. Тук на опрашителите се глежда като на без, безплатна услуга, докато в други части на света се заплаща за използването им. Спомням се какво беше положението в Калифорния. с камиони, които привозват кошери с пчели целия всички щати. Освен това, трябва да има много по-строг надзор за използването на неоникотиноидни пестициди, защото в някои случаи те се разрешават от държавите членки. Много държави членки използването на тези пестициди не беше обосновано. Предлагам да подкрепим тази резолюция и разбира се, очаквам колегите, ако желаят да направят свое предложение за изменение за допълнително подобряване на текста. Благодаря. Господин Демесмакер има думата. Благодаря, господин председател. предишните оратори представиха основните елементи на резолюцията. Опрашителите са изправени пред много рискове, намаляване на биологичното разнообразие, използването на пестициди, Мисля, че ние подценяваме значението на опрашителите, в това число и за економиката. В една резолюция от 2017 година ние отправихме в резолюция а, от 2017 година ние отправихме призив към Европейската комисия да предприеме мерки има какво да направим. Инициативата не привлича достатъчно внимание. Не, като че ли се пренебрегва намаляването на опрашителите. И тъй като проблемът е структурен, ние трябва да решим първопричините. И нека да работим и в рамките на обща сълскостопанска политика, където е използването на пестициди. Благодаря. Благодаря ви много. Госпожа Рис има думата. Благодаря, господин председател. Това е изключително важен въпрос. Както казаха предишните оратори, господин Демес Мекер каза, че ние отдавна искаме да има такава инициатива от 2016 година. Има една резолюция на парламента и се радваме, че беше обърнато внимание. Има нещо, което се засяга Белгия. Там се изпълняват какви са резултатите, свързани с смъртността сред пчелите и тези данни са доста показателни. Една голяма част от инициативата на комисията е посветена за по-добро разбиране на това явление, да се запознаем с ситуацията е добре, но това не е достатъчно. Трябва да се действа за продоляване на първопричините, които вече са ясни. Вчера се запознах с едно изследване, което беше публикувано от в Швеция по този проблем и там се потвърждава, че разнообразието, стабилността на опрашителите са фактор за развитие на селското стопанство в съответните територии. Това, което липсва в инициативата на комисията е това, а именно какви са мерките, които се справят с първопричините, например влушаването на състоянието на почвите, интензивното земеделие, пестицидите, Комисията ПЕСТ също обръща внимание на този въпрос, както използването на токсични пестициди. Трябва да се насърчи използването на по-безвредни, по-нерискови пестициди. Ние след вакансията през юни организирахме Европейска седмица, посветена на пчелите в Европейския парламент, за да видим какво е възможното сътрудничество между пчеларите и селските стопани. Всичко това е важно за опазване на биологичното разнообразие, за екосистемите и също да се изпълни това, което сме заложили в нашата резолюция. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващият оратор от ГУЕ госпожа Конечна. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, дами и господа, оставам с впечатлението, че се въртим в кръг. Има множество проучвания, които посочват спад сред популацията на опрашители, но какво правим с резултатите от тези проучвания? Съобразяваме ли с тях или пестицидите е, и хербицидите, които са посочени като вредни, са получили одобрение да бъдат използвани през следващия период. Ние всеки път възразяваме на одобряването на тези пестициди на наши заседания. Но какво прави и комисията? Ние виждаме намаляване на популацията обрашители и въпреки това продължава използването на пестициди. Решаването на този проблем е най-малкото, което можем да направим, тъй като пчелите са засегнати от вируси, от различни болести, от замърсяване с алумини и прочее. Това са неща, които а, трудно могат да бъдат предотвратени от наша страна. И ние сякаш а, оставяме нещата така, как, каквито са, без да правим кой знае какво. Всички е, са наясно, че неоникотиновите пестициди са вредни за околната среда, но въпреки това ги използваме е, в е, полетата ни. Няколко държави членки казаха, че са готови да прибягнат към дерогации, въпреки че може да се наложи общоевропейска забрана за използването им. И това при ситуация, при които забраняването на неоникотиноидни пестициди няма да реши проблема. И така медът ще се превърне в луксозен продукт. Може да се стигне в крайна сметка дори е, до продоволствена криза, защото растенията няма да бъдат опрашвани. Надявам се, че резолюцията ще бъде одобрена, че комисията няма да излезе само с празни обещания и вели отговори на устния въпрос. Това, което ни дава като отговор комисията е доста мъгляво, не са ясни целите. Ние трябва да наложим много ясни забрани и тези забрани трябва да бъдат прилагани. Държавите членки ни трябва да ни помогнат да спрат да прибягват до дерогации. Дали трябва да чакаме да настъпи катастрофа преди да предприемем действия? защото тук не става дума само за намаляване на, поли... на опрашителите. Благодаря ви. Благодаря ви много. Следващият оратор, госпожа Дорнано. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз бях докладчик по становище за бъдещето на пчеларството и виждам, че тази проекторезолюция, която се отнася до опрашителите, като цяло върви във вярната посока. Става дума за отчитане на различните проблеми, засягащи опрашителите в Европа. Като запазваме оптимизъм и като запазваме конструктивен подход, трябва да посоча, че битката за спасяване на опрашителите все още не е спечелена. Ако неоникотоидите продължат да почнат отново да бъдат използвани и ако не бъдат ефективно забранени до 2019 година, те ще продължат да се използват. И тук въпросът е за на замърсяване на почвата и на а, подпочвените води, които се използват понякога за напояване. Предвидени са възможности за дерогации. Нека да не проявяваме наивност. Възможно е много други държави членки да направят същото като някои други, т.е. да отказват да приемат тази забрана, която и без друга е ограничена. Що се отнася до останалите нео никотиноиди. За съжаление, те не са изобщо визирани в забраната на Европейския съюз. Същото се отнася и до други пестициди, които са близки до тях. Те също са толкова опасни, като неоникотоидите. В едно от моите изменения също се напомня за глифозата, който е, е опасен за пчелите. Трябва да се има предвид, но въпреки това тези, които поддържат използването на това вещество, са против. Така че аз ще внеса някои допълнителни изменения. Благодаря на всички съдокладчици. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Годен. Благодаря, господин председател. Колеги, аз няма да а, се спирам на положението с опрашителите, тъй като в резолюцията ясно е посочено всичко. А, популацията опрашители намалява. Искам а, 40% от видовете са на път да изчезнат, 45% от културите са застрашени, ако няма достатъчно опрашители. Има доста несъответствие с целите на ОСП и екологичните цели, използването на фитосанитарни продукти. И искам да посоча тук какво може да се направи. Надявам се да договорим един принципен, амбициозен текст, да се запази опрашителите, които са жизненно важни за биологичното разнообразие, за селското и за селското стопанство. И аз съм внесла изменения в този смисъл. Има неоникотоиди, отново поколение, които бяха забранени във Франция. Има и други неоникотоиди, където също вредят на съскостопанските култури, но не се прави нищо за забраната им с цел опазване на опрашителите. В 11-та точка от резолюцията се настоява за пълна забрана на неоникотоидните пестициди. Но аз насърчавам колегите да следват своите ангажименти и да отчетат, че предложенията на комисията не отговарят на амбициите ни. Трябва да се използват всички предпазни мерки, за да се спасят опрашителите. Аз ще внеса изменения, за да може аналогични на неониконоидните пестициди вещества да бъдат също включени в списъка на забранените. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Господин Роса има думата. Благодаря ви, господин председател. Ние се радваме, че има осъзнаване на необходимостта да се работи за недопускане на по-нататъчно намаляване на опрашителите, не само опрашителите, а и изобщо и на насекомите, т.е. на биологичното разнообразие. А, ние трябва да ги запазим, ако искаме да се ползваме от а, а, техните услуги като опрашители, като опазващи екосистемите. Те са много важни за селското стопанство бих искал да поставя някои неща в контекста. Инициативата на Европейския съюз за опрашителите има акцент преди всичко за дивите опрашители, не се занимава с въпроси, които са общи за опрашителите някои въпроси, свързани с пчелите и други опрашители са засегнати, но всъщност тази инициатива допълва други инициативи в сферата на селското стопанство, свързано с здравеопазването на пчелите и други. Акцентът е върху дивите опрашители също се набляга на познанията в тази област, тъй като има празнини в това отношение. Сега натрупаните знания е, вече изискват предприемането на действия. Има множество причини за намаляването на опрашителите. Тази инициатива фокусира върху сфери, където допълнителни действия от Европейския съюз могат да са полезни. Например, използване на сегашните политики е, за намаляване и влушаване състоянието на местообитанията, селските райони и прочие. Разбира се, има и други пестициди, други проблеми, като климатичните изменения, които влияят. Не се правят конкретни предложения в контекста на опрашителите, свързани с климатичните промени. Това е глобален проблем. И за сега няма действия в тази област. На следващо място заболяванията. Те са основния проблем за управление на опрашителите. Разполагаме с малка информация, свързана с ефекта им върху дивите опрашители. Има също и недостатъчно данни за това как влияе замърсяването на въздуха. Т.е. има доста сфери, където липсва информация. Това е първото всеобхватно действие на ниво Европейския съюз за дивите опрашители. Трябва да се предвидят процедури за гарантиране на успеха. Първо, трябва да се създаде възможност за непрекъснато наблюдение на опрашителите, за да може да се наблюдава тяхното състояние, да видим в каква степен намаляват популациите, иначе няма да можем да предприемем действия. Необходимия е мониторинг. Комисията иска да разработи общ стандарт за наблюдение на опрашителите, като разработи индикет, показател, индекс за дивите опрашители – и отчита ефекта от сълскостопанската политика. В това отношение искам да кажа също, че в предложенията за ОСП след 2020 година са предвидени доста добри перспективи за опрашителите. Например, една от целите на ОСП, съгласно предложението, прието през юно, е да насърчи подобряването на околната среда и е постигането на целите, свързано с измененията на климата. Също да се запазят местообитанията, ландшафтите. Това ние предлагаме да се премине от спазване към резултатност. Също ще има планове за действия, обхващащи двата стълба в рамките на ОСП по първия стълб ще има доброволни мерки от страна на фермерите. Могат да бъдат използвани някои от схемите и за защита на опрашителите. Също търсим и синергия. Всичко това е от ключова важност. Аз призовавам Европейския парламент да подкрепи екологичните приложения на комисията по конкретния случай, свързан с опрашителите, който обсъждаме сега, но и в по-широк план. Относно пестицидите, бих искал да кажа, че не можем да очакваме тази инициатива да доведе промяна в конкретни секторни политики. Ние работим по тази инициатива в контекста, който в момента съществува в законодателната сфера. Например, ОСП Предложенията в тази област целят също използване на пестицидите по устойчив начин. Освен това, по политиката за пестицидите комисията очаква държавите членки да подобрят плановете за действия относно прилагането на директивата за устойчиво използване на пестицидите, също да определят цели за намаляването на риска. Ние искаме да се намали риска от пестицидите, а не просто да се намалява обемът пестициди, които се използват, за да следим тенденциите за намаляването на риска при използването на пестициди. Ние изготвяме в комисията показатели за риска. Те ще се обсъдят скоро време в държавите членки. Така комисията ще може да види колко е ефикасни са действията на ниво Европейския съюз и на ниво държави членки, когато се говори за бъдещи политически мерки приоритет трябва да бъде за използване на нехимически пестициди. Това всъщност е, е задължително от януари 2014 за всички, които използват такива пестициди. Ние критикуваме държавите членки, които не са преминали към е, използване на принципа за устойчива употреба на пестицидите. Ние искаме да се коригират е, тези слабости и да се постигне по-добро по-добър резултат при използването на нехимическите методи за използване на пестициди. Опрашителите трябва да бъдат защитени от пестицидите. Има ограничения за използване на неоникотоидните пестициди. Всички останали вещества трябва много строго да се наблюдават също трябва да се а, преразглежда доколко те могат да бъдат позволени и то регулярно, за да се види какви допълнителни мерки евентуално ще са необходими. Комисията е в а, точка 7б от плана за действие за опрашителите да се приеме план на, за ЕФСА за оценка на риска а, и за ефекта на продуктите за растителна защита върху опрашителите. Този документ в момента се обсъжда в комисията. Ние не можем да очакваме една инициатива на Европейския съюз за опрашители да промени всички останали секторни политики, но тя потвържда, тя затвърждава в по-голяма степен защитата на опрашителите и се надяваме, че тази инициатива може да се превърне в инструмент за справяне и с други проблеми, като спад на биологичното разнообразие, включително на селскостопанските земи, влушаването на качеството на почвите и прочие. Благодаря ви много. Аз също ви благодаря. Крайният срок за изменение е 15 октомври, 11 часа гласуване в ЕНБ на 26-27 ноември и очакваме гласуване в пленарна зала по време на сесията през месец декември. Благодаря ви за тази дискусия. Следваща точка в дневния ред е пак устен въпрос с резолюция наименованието е да дадем възможност за цифровото преобразуване на здравеопазването и полагането на грижи в цифровия единен пазар, предоставяне на повече права на гражданите и изграждане на по-здраво общество. Най-напред ще дам думата на с авторите на доклада. Господин Фария е първия. Благодаря. Добро утро. Здравната политика се основава на предположение, че доброто здраве на гражданите е основа за през, през, просперитет. През последните години се увеличи количеството на данните в здравеопазването и преизползват се нови платформи за съхраняване и анализ на данните. Потенциала на информационните мотиви в здравеопазването е огромен. Те, данните са предпоставка за намаляване на разходите здравеопазване. Възможностите са огромни. То дава възможност за сътрудничество и епидемиологията повишава нивото си. Ще има някои предизвикателства в дигитализация поради личния характер на информацията. Опитахме се да приемем регламента за цифрови данни, така че данните за пациентите да могат да се използват и да бъдат защитени бъдещето ще покаже дали сме постигнали баланс. Освен защита на личните данни, възникват и други въпроси. Например, с инфраструктурата на данните, защото европейските системи на здравеопазване и базите на данни са разпокъсани и различни. Възможностите за използване на информационни масиви предполагат мерки в областта на цифровото здравеопазване и полагане на грижи, в това число здравето на гражданите, достъп до гражданите, както и улесняване на взаимодействие между пациентите и доставчиците на здравни грижи. Електронното здравеопазване осигурява възможности и предизвикателства, но това вече е реалност. Цифровият преход трябва да приобщава всички, за да обслужва здравните интереси на гражданите. Това означава че електронното здравеопазване трябва да е ориентирано не само към младите, не можем да пренебрегнем онези, които имат по-слаба електронна и цифрова грамотност. Предложението за резолюция, което представяме днес за даване на възможност за цифровото преобразуване на здравеопазването и полагането на грижи в цифрови единен пазар е свързано с предоставяне на повече права на гражданите. Целта е да се гарантира достъп и обмен на лични данни, събиране на по-добри данни в интерес на пациентите и по-добри цифрови инструменти за управление на здравеопазването. Това е възможно да се включат инструменти за електронно здравеопазване, особено в областта на превенцията. В момент на фалшиви новини, популизъм и ненаучни твърдения, както с ваксините, например – много е важно да се осигурят надежни източници за информация. Също така вярвам, че гражданите трябва да са сигурни, че тези технологии помагат, а не създават допълнителни пречки, но това ще стане, ако електронното здравеопазване се използва за за преодоляване на пропуските. И накрая искам да изразя благодарност за съдокладчите за чудесното сътрудничество при разработване на този проект. И като имаме това предвид, сега имаме нужда от вас, колеги, е вашия принос за балансиран и устойчив текст на Знам, че докладчика ще представи графика. Имаме крайен срок за внасяне на изменения, който е 15 октомври. Оратор от името на социалистите е господин Зориню, Не повече от 4 минути. Благодаря. Резолюцията, която обсъждаме, съдържа приоритетите на Европейския парламент по един е, много важен въпрос за наше, именно цифровото преобразуване на здравеопазване. Здрав... Здравните системи а, е, трябва да са ориентирани към потребностите на гражданите. Цифровите технологии трябва да помогнат за усъвършенстване на здравеопазването. Ако те са ориентирани към пациентите, не, не можем да не осигурим и участието на всички. Би Системите би трябвало да бъдат оперативно съвместими, би трябвало да се предвидят инструменти, които да са регулирани от обществените власти. Според мен това е много важен. Друг приоритет е насърчаването на трансгранични подходи. Би, трябвало наличието на повече данни би трябвало да позволи по-доброто лечение. Постепенното въвеждане в различни области на здравеопазване ще ни позволи да усъвършенстваме партньорството и взаимодействието между различните страни в системите на здравеопазване, между обществените власти и гражданите. Ние искаме всеобщ достъп до здравеопазване за гражданите и това би трябвало да е стимул Европа да започне работа по амбициозна програма, да използва инструменти с висока разрешителна способност и тези високотехнологични инструменти действително да могат да се използват. Също така трябва да се предвиди възможност за използване на инструментите от учените. Промоцията на здравето ще изпита въздействието на цифровия пазар, но това взаимодействие не може да се остави само на свободната воля на пазара. Трябва да се регулира с, с оглед на ясни приоритети и интересите на гражданите. Също така трябва да включим и професионалистите в, в този процес. Това тази промяна ще даде много важен принос в усъвършенстване на здравеопазването. Госпожа Крупа е следващата. Благодаря. Трябва да кажа, че първоначалният проект повдига редица проблеми и въпросителни. За нас става дума за преките бенефициенти на цифровото преобразуване поради е, разпокъсаността в цифровите системи е, на държавите членки се говори за е, централизиране. Аз ще внеса изменения, изменение, в което да се каже, че държавите членки са тези, които ще усъвършенстват системите, които ще използват, бъдат използвани от гражданите. И да, разбира се, ако се размие отговорността, ще се създадат допълнителни проблеми. За нас е много важно да определим отговорността на всяка страна и на всеки орган, който ще отговаря за съхраняването и управлението на данните. Аз ще внеса изменение, в което се застъпва е, централната роля на пациентите при съхраняването и използването на данни. С най-сериозният проблем е, който ще възникне при цифровото преобразуване, е свързано с здравното осигуряване. В резолюцията в точки 3 до 7 ние поставяме акцент върху защитата на личните данни, но застрахователните фирми не могат да работят без да разполагат с изобилни данни. Тук сме свидетели на множество рискове и опасности. Първо, кой ще носи отговорност за контрола на процеса и ще има ли в бъдеще гаранция, че няма да има централна база данни с данни на пациентите? коя институция ще има достъп до, толкова, до тези данни? Фармацевтични а, компании, застрахователни дружества. Що се отнася до фармацевтичните дружества, възниква и друг риск. В много държави лекарстват, разходите за лекарства се възстановяват изцяло или частично има опасност за прехвърляне на разходите върху тях. Трябва да се опрости документацията, събирането и обработването на електронни данни. Проекторезолюцията резолюцията предвижда по-лесен достъп за пациентите чрез информационни технологии. Това предполага да се дефинира технологичния процес. Поред данни на Евростат, 57% от онези, които използват най-малко интернет, са възрастни хора. И това са а това са онези, които имат най-голяма нужда от е, здравни грижи. В Польша 25% от хората не използват интернет. Дали тези хора ще имат възможност да използват пълния набор от услуги? Цифровото преобразуване предполага събирането на цифрови данни а това е проблем, когато възникнат епидемии. Как ще а, как ще прилагаме решение? Възниква проблеми с миграцията, на границите. Кой ще прави проверки на онези, които пристигат? Контролните органи ще имат ли достъп до тези данни? възниква и въпрос с достъп до нови цифрови решения. В проекта се казва, че ще се събират данни по недискриминационен начин, но знаем, че фирмите събират информация чрез смартфони, интелигентни часовници но те измерват данните по различен начин. Имам предвид пулса и кръвното налягане и възниква въпросът дали тези данни ще се събират от тези частни фирми и как ще се предоставят те на други организации, като застрахователни дружества и медицински дружества. Аз ще внеса изменения по въпросите, които повдигнах, както и по други въпроси. Госпожа Рис е следващата. Благодаря. В края на месеца Белгия ще въведе платформа, която ще допълви медицинското досие онлайн – и много правителства в Европа предприемат подобни инициативи и ето защо имаме нужда от европейска стратегия с оглед на цифровото преобразуване, здравеопазването и полагането на грижи в цифрови единен пазар. Това е свързано с редовното взимане на лекарства, индекса на гликемия, на пациентите. Възможностите са безкрайни при положение, че се спазват определени принципи. Предложението на комисията е в правилната посока, но ние държим на три неща. Най-напред трябва да сме сигурни, че всички системи онлайн отговарят на най-стрикните стандарти на информационна сигурност и да се гарантира опазването на личните данни на пациентите, които са а, лични данни. Освен това, трябва да се насърчи сътрудничество между държавите членки, за да създаде истинска европейска система, и да, и да има оперативна съвместимост между системите на държавите членки. И накрая, което е кръгълния камък на тази архитектура, мисля, че не беше до сега споменато продължителното обучение на лекарите и фармацевтите и в цифровата епоха е, обществото застарява, пациентите стават все по-взискателни за, индивидуал... за качеството и индивидуалността на погрижите. И е, цифровото преобразуване ни дава възможност да улестим достъпа до, здравно, до здравни грижи, но трябва да се определят правилата, ние трябва да бъдем на висотата на изискванията и това е, което искаме в, от комисията с а, нашата резолюция. Благодаря. От името на Зелените е госпожа Конечна. Колеги, дами и господа, Европейската комисия иска да изрази подкрепа за цифровото преобразуване в превенцията на болестите и лечението, с помощта на цифрови средства. Това включва и подпомагане на непрекъснатото обучение на здравните професионалисти. Преди две години ние обсъдихме този въпрос, когато обсъждахме медицинските устройства. Говорих, обсъдихме различни аспекти аспекти на електронното здравеопазване. Какво е предприела конкретно комисията тогава насам? Знам отговора и не ми харесва. Комисията се задоволи да каже, че използването на цифрови решения върви с бавни темпове и темповете в различните държави членки са различни. Извинявайте, но това е абсурдно. Е, среден директор на средна регионална болница можеше да ни даде такъв е, отговор, след като е поработил по въпроса върху 20 минути. Ясно е, че нямаме общ подход към ефективното използване на технологиите в здравния сектор. Нямаме общи европейски решения. Не споделяме резултатите от научни изследвания. Базите данни не са взаимно свързани и това е особен проблем при превенцията на редки болести и тяхното лечение. Ако обаче обменяме знанията, които имаме, ако преодолеем разпокъсаността на здравните системи, ще осигурим положителен економически ефект. Живеем в време, в което интелигентният часовник може да ти а, премери кръвното, да ти изпра, да изпрати информацията на лекаря. Но в технологичният век дори не можем да а, свалим услугите, които са достъпни. Най-важното е, че личният лекар не може да го направи. Имаме недостатъчни дефиниции. Как дефинираме необходимостта от електронна документация, кой е собственик на тази документация и така нататък. Проблемът е и дублирането на грижите. Получаваме едни и същи грижи от различни доктори, тъй като никой не го предотвратява. Друг проблем е, че дори и ако въведем всички тези инструменти, с които разполагаме, от днес за утре. Лекарите и сестрите няма да знаят как да ги използват. Изоставаме при обучението в тази област. Така че ние изоставаме. Съединените щати и Япония сочат пътя. Те сочат, че електронното здравеопазване е отрешаващо значение за застаряващото население. Комисията представи нещо, което не ме убеждава, че нещата ще се променят в близко бъдеще. Друг проблем са съкръщенията в европейския бюджет за здравеопазване, но ние имаме нужда от такмо обратното. Искаме ли а, да изоставаме в тази област? Не вярвам. Аз мисля, че това би трябвало да бъде едно от големите предизвикателства за следващата Европейска комисия. Проучванията на общественото мнение е, показват, че в бъдеще гражданите ще стават все по-взискателни. Благодаря. Искам да дам възможност на депутатите от комисията да се изкажат. Госпожа Кабесон. Благодаря, господин председател. Аз исках също да дам своето мнение, защото мисля, че Темата за цифровото здраве и използването на цифрови технологии в здравеопазването наистина е нещо важно за подобряване на качеството на грижите за пациента. Същевременно темата е много деликатна, защото е свързана с интимната сфера на пациентите и задължението да се съобразим с правото на личен живот. Също така може да се отрази на устойчивостта на здравеопазването и на равенството на достъпа до системите за здравеопазване. Знаем, че тук става дума и за много важен економически интерес. Ние не можем а, да си затваряме очите за този нюанс. Европейската комисия от доста време ни представя най-различни инициативи и казва, че е достатъчно да се каже, че пациентът е в центъра. И така ще може да има достъп до данните, както и пренос на данни. Но ние говорим е, за система на здравеопазване, която се финансира солидарност в голямата си част. Като казвам солидарност, това означава, че здравите плащат или дават своя принос е, до голяма степен за лечението на болните. И се плаща, защото винаги има една група здрави, които допринасят. Мисля, че е много важно да се подобри достъпа до грижи. Но Същевременно искам да подчертая, че националните системи за здравеопазване и съответно държавите членки, които ги организират, трябва да бъдат много важен елемент в управлението на това здраве чрез електронни технологии. Тук има економически интерес, освен това – може, както казах, да има отрицателен ефект върху устойчивостта на системите за здравеопазване. А тези системи са най-добрия гарант и за това, че ще се опази правото на личен живот на пациента. Следователно управлението трябва да зависи от националните системи, от държавите членки. с оглед на съображенията, които изложих. Така че нека се възползваме от възможността, но нека не бъдем наивни. Темата е наистина деликатна и може да се да окаже въздействие върху правото на достъп до здравни грижи. Пациентите захранват системата със своите данни. Затова и мисля, че тези системи за здравеопазване трябва да имат много важна роля. Като пак казвам да се гарантира основното право на достъп до здравни грижи. Благодаря. Благодаря. И сега е ред на комисията. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодарим на членовете на комисията за този дебат и за интереса към последващите действия след съобщението на комисията от април 2018 година като част от инициативите за единен цифров пазар. Ние сме съгласни, че данните са ключови за този преход – също така сме съгласни, че по-добрите здравни данни и цифрови инструменти ще доведат, предполагаме, до по-добра грижа, по-добро качество на живота, повече ползи за европейските граждани. Отбелязваме си колко е важна оперативната съвместимост. Препоръките подчертават необходимостта електронните здравни досиета да могат да бъдат ползвани навсякъде. Ние ще уведомяваме членовете на вашата комисия за това как се развиват нашите разговори с държавите членки, най-вече в областта на издаването на рецепти, които могат да се обменят трансгранично. Също така ще може да се обменят разгранично информация за здравното състояние на пациента. От 2019 година нататък започваме пилотен проект и 20 държави членки ще участват в него до 2022 година. Така че оперативната съвместимост за нас е много важна и ние ще излезем с препоръки за размяна на данни чрез електронния регистър. Също така сме съгласни, че достъпа на гражданите до здравни данни трябва да следва общия регламент за защита на данните. Трябва да има и подсигурена инфраструктура, която да гарантира този вид достъп. Това със сигурност ще е добро и за медицинските работници, и за учените в тази област. За държавите членки е много важно целите да бъдат постигнати, затова приветстваме споделянето на най-добри практики между тях. Ние искаме преход, който да поставя пациента в сърцевината на системата. Освен това е много важно при прехода да има приобщаване на всички в цифровата сфера. Благодарим. Благодаря. Um, the timetable for the file is um, the deadline. Крайният срок за измененията е 16 октомври 11 часа, казва председателя. Гласуване в ЕНВИ 26 и 27 ноември. Гласуване в пленарна зала през декември. Преминаваме към следващ следващата тема, а именно сертификата за допълнителна закрила при медицинските изделия. Заповядайте като докладчик. Много благодаря. Уважаеми колеги, аз приветствам предложението на комисията да се преработи регламента относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти. Европейския парламент от доста време настоява за това. Нещо, което беше включено и в доклада от 2016 година, както и в точките от преамбила на предходния доклад за лекарствените продукти – ние би трябвало да насърчим разработването на иновативни лекарствени продукти. Това се прави в Дания, където е много силно развита генеричната индустрия. Тя е много иновативна. Необходимо е наистина да има промяна, да се работи бързо виждаме, че производителите на генерични и биоподобни лекарствени продукти са изправени пред ожесточена международна конкуренция. Като цяло те а, е, страдат от различни бариери, които не съществуват извън Европейския съюз. Затова ние трябва да изменим регламента а, е, и да въведем това равенство между производителите вътре и извън Европейския съюз. За мен тази цел е много важна. Би трябвало производителите със седалище в Европа да могат да разчитат и на мерки, когато изнасят към страни, които не разполагат с такъв сертификат. Трябва да има достатъчно сигурност. А що се отнася до допълнителния сертификат с 5 годишна продължителност, тук няма изменения, аз също не ги предлагам в моя доклад. Комисията ЕНВИ ще продължи да разглежда тази тема. Но ние знаем, че от ключово значение за новите лекарствени продукти е те да не са ценово недостъпни за повечето граждани. Е, би трябвало да има повече предлагане, за да се намали цената. Така ще има и по-добро качество на предлагането за европейските граждани. Мисля, че трябва също така да се предвиди дерогация при износа и при за съхранението на генерични биоподобни лекарствени продукти – това ще бъде истински стимул за производителите на тези продукти да останат в Европейския съюз, а не да излязат със своето производство. Така ще имаме и отлични постижения при научно-развойната дейност при генеричните и биоподобни лекарствени продукти. В заключение – В доклада си настоявам и за повече мерки за сигурност срещу подправените лекарствени продукти. Искам и дерогации за производството, съхранението и пускането на пазара. И накрая един личен коментар. Не мога да приема че не се дава разрешение за съхранението, защото се казва, че това противоречи на търговските споразумения. Бих искал комисия Инва Инта, извинете, да се произнесе по този въпрос. Ние разполагаме с време до 15 октомври за изменения. Чакам това с нетърпение. Благодаря за НП. Благодаря ви, господин председател, господин докладчик. Нека първо кажа, че тук става дума за нещо, което е жизнено важно. Фармацевтичната индустрия има нужда от този инструмент, за да разработва нови лекарствени продукти. Става дума за скъпо и несигурно производство. Следователно имаме нужда от подхода и метод за покриване на риска. Искам да подчертая също така, че не става дума само за работни места и инвестиции. Ние всъщност говорим за възможността в бъдеще да лекуваме болести, да решаваме въпроси на живот и смърт за европейските граждани, а и по света. От тази гледна точка ще кажа, че трябва да си признаем, че това предложение всъщност не е пътят напред и изпраща погрешен сигнал, ако наистина искаме стимул за иновациите в Европейския съюз. Това е моята позиция, нека всички я знаят. Но сега вече я изразих. Ние трябва да се опитаме да стигнем до максимално добрия резултат би трябвало да се насочим най-вече към изпълнението и също така да сме сигурни, че няма да пострадат други елементи от цялостната рамка. Сега по самото становище, а не по предложението. Ще кажа, че становището е много балансирано, нещо, което наистина ми хареса. Има доста добри идеи. И нещо още по-важно. Не съдържа това, от което се притеснявах като елемент от предложението. Мисля, doing that would mean directly expropriating existing IP, uh, IP rights. Ние трябва по никакъв начин да не причиняваме правни проблеми на настоящата рамка. Освен това, що се отнася до единия идентификационен номер, тогава когато няма допълнителна закрила, мисля, че е важно това да се изпълни и да се изпълни правилно. Разбира се, нищо не е съвършено. но ние трябва да сме сигурни, че има добра защита на правата. След като ви изслушах, ще кажа, че ме ме притеснява въпроса за съхранението. Не мисля, че регламента трябва да урежда съхранението, защото не виждам каква е връзката с достъпа до генерични лекарствени продукти и сертификата за допълнителна закрила или СДЗ. Би трябвало по аналогия с износа да следваме процедурата, която се прилага след изтичане на, сертифика... на срока на сертификата за допълнителна закрила. Аз съм се запознал в дълбочина с проблема и мога да ви кажа, че при генеричните лекарствени продукти има множество допълнителни фактори, не само съхранението. Всъщност съхранението няма да бъде проблем за тях. Второто, с което съм несъгласен – уведомленията. Не мисля, че тук трябва да отслабим амбицията на комисията, както е отразена в нейното предложение. Според мен е важно притежателя на СДЗ да може да направи оценка на изпълнението. От тук е важно и уведомлението трябва да може също така да се направи оценка дали даден продукт съществува в определена страна и дали се спазват правилата за конкурентоспособност, както и нормите за конфиденциалност. Мисля, че това трябва да е правилният подход. И накрая, но не и е по значение, въпрос към комисията. Аз съм член на комисия Инта. И трябва да кажа, че това е въпрос, който сме имали при много предишни преговори. Обикновено се настоява за сертификат за допълнителна закрила. И за това се питам, ако тук се отслаби амбицията на комисията, няма ли това да отслаби и нашите преговори, когато настояваме за такъв сертификат? Благодаря, както казах, като цяло становището ми харесва, дори и да не съм съгласен с всичко. Благодаря. От екаре госпожа Крупа, като ще ви помоля да се съобразявате с времето, което ви е дадено от 4 минути. Благодаря ви. Производството на генерични и биоподобни лекарствени продукти извън Европейския съюз е обикновено при по-лоши условия. Ние търсим решение на проблема и за това е съставено и настоящото становище. времено това не подкопава разпоредбите на директивата от 2004 година. Със сигурност ние искаме по-достъпни генерични лекарствени продукти в Европейския съюз. Искаме също така да насърчаваме стопанската дейност, разкриването на нови работни места. Всеки преход към генерични лекарства е качествен скок от гледна точка на ефективността. Следователно, ние трябва да можем да направим оценка, да видим защо тези лекарства са толкова скъпи и какви са предпазните механизми, за да няма подправени лекарствени продукти. Благодаря госпожа Конечна. Тя си е тръгнала обаче. Допълнителните членове също могат да се включат. Госпожа Кабесон Руи, заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искала на първо място да отчета добрия резултат от работата на колегата, защото това, което предлага е много добро и много балансирано. Аз искам да се спра на две идеи, които са може би най-спорните и ми се иска да ги обсъдя и с господин Тимо. Когато изтече срока на сертификата за допълнителна закрила и се улесни навлизането на пазара от първия ден след изтичането на закрилата, мисля, че ще подобри наистина предлагането, доставките, качеството на продукта. Това е подкрепа за системата на здравеопазване – и е нещо, което наистина ще помогне на навлизането на генерични лекарствени продукти, когато изтече закрилата. Ще може да се подобри качеството на генеричните продукти, но също така и да се увеличи брой работни места в един конкурентен отрасъл. Затова мисля, че трябва да подкрепим освен това, ако ние не разработваме своите европейски продукти, ще трябва да ги внасяме. И не може да се стига до ситуация, при която на нас не ни се разрешава да произвеждаме тук, но трябва да купуваме продуктите от някъде другаде. Не мисля, че има проблеми с авторското право. По-скоро има аномалия в тълкуването на авторското право и а, интелектуалната собственост. Аз не виждам никаква връзка. Ще се спра и на уведомлението. Аз бих предложил тук да имаме същите изисквания а не някакви допълнителни изисквания на предприятията, защото това не отговаря на конкурентоспособността. Би трябвало уведомленията да се изпращат към регулиращи орган, който е Европейската комисия. Не може на тези предприятия да се налагат допълнителни изисквания. в крайна сметка тези данни са конфиденциални, защото те разкриват и търговската стратегия. Ние трябва да имаме балансиран подход, който не вреди на конкурентоспособността. Ето защо мисля, че предложението на комисията, подобрено от колегата, наистина ще помогне нашите предприятия да не изнасят продукцията си извън Европейския съюз тъй като те ще знаят, че от първия ден след изтичането на закрията техните продукти могат да навлязат на пазара. Благодаря, господин Петерле. Благодаря, господин председател. Колеги, когато говорим за базирани в САЩ производители на генерични и биопродобни лекарствени продукти да работят на нашия пазар, ние мислим за компаниите – ние искаме да се доставят финансово достъпни медикаменти своевременно. Така гражданите ще имат по-бърз достъп до лекарствени продукти, ще има по-низки цени. Същевременно трябва да признаем, че освобождаването на производството не означава, че трябва да се примахнат валидните права защото тези, които разполагат с тях, могат да ги държат до последния ден. Освен това, подготовката, производството изискват време, за да стигне продукта до пазара след изтичането на патентите. Ние не трябва да поставяме установените в Европейския съюз производители в по-низгодна позиция от тези, които са извън него. Трябва да създаваме условия на нашите производители да произвеждат на територията на Европейския съюз, а не в трети държави. Благодаря, госпожа Гростет. А, благодаря, господин председател. Генеричните и биоподобните лекарствени продукти трябва да се считат като важни стълбове за индустриалната политика в областта на медикаментите. Важно е също, че едното да не се развива за сметка на другото. Изключително важно е да се запази развитието на новаторството, на научните изследвания, защото новите продукти днес са бъдещите генерични продукти. Ние трябва да отслабваме модела на интелектуалната собственост, но разбира се, като се създаде благоприятен климат за разработване на генерични лекарствени продукти. Предложението на Европейската комисия да бъдат разрешени производствата на генерични лекарствени продукти преди да изтекат интелектуалните права насочени само за износ, мисля, че ще позволи на производителите в Европейския съюз на генерични и биоподробни продукти да бъдат поставени на равна нога с техните конкуренти извън съюза. Но съм малко по-скептична относно освобождаването, свързано с натрупването на запаси да се насърчи в по-голяма степен да се произвеждат генерични и биоподробни лекарствени продукти в Съюза извън него. Но това е също и важен аргумент за производителите на новаторски лекарствени продукти. Не трябва да застрашаваме стимулите, предназначени да насърчат новаторството и научно-изследователската развойна дейност и да ни допуснем те да изтекат в държави, където няма такива строги изисквания за защита на интелектуалната собственост. Може би подобна мерка няма да нанесе фаталния удар на новаторството, но това ще бъде лошо послание, което ще накърни доверието, което е твърде важно, за да насърчим инвестиции с висока, висока добавена стоеност в Европейския съюз. Освен това, да се създадат условия за навлизане на пазара на генерични биопродуктни лекарствени продукти е важно, но освобождаването на натрупването на запаси трябва да се преосмисли, трябва да се отчитат доста други фактори, да се осигури бърз достъп до генерични лекарствени продукти и да се запази доверието на потребителите. Тук трябва да се работи повече. Комисията посочва, че междувременно може да се преразгледа едно подобно освобождаване на натрупването на запаси. Мисля, че може да бъдат несени други промени в текста на комисията, за да се гарантира конкурентоспособността на производителите на генерични и биоподобни лекарствени средства в Съюза. И аз ще внеса проект изменения в този смисъл. Благодаря ви. Давам думата на Европейската комисия. Госпожа Верховен има думата. Благодаря ви. Ние чухме вашите бележки. Радваме се, че като цяло има широко възприемане на факта, че това е полезно предложение, т.е. има една добра база, върху която да стъпим. Искам да се спра на някои направените изявления относно натрупването на запаси. Както вече казахме в оценката на въздействието, според нас не е необходимо да се натрупват запаси за целите, които сме се поставили тук. Най-високите економически ползи, които искаме да постигнем чрез това предложение, е да има повече работни места и по-висока заетост. И те са свързани с освобождаването на производството за износ. Ползите тук са огромни, говорим за 1 милиард допълнително за Европейския съюз. Натрупването на запаси само по себе си не носи чак толкова големи ползи. Ние установихме, че тези ползи са минимални. Да, има проблем с достъпа до лекарствени продукти. Ние сме разгледали този проблем и наблюдаваме, че ако имате освобождаване на производството за износ, вече се улеснява достъпа до такива продукти, тъй като имате производство в Европа. Тоест, много по-лесно е още от първия ден да се предложат те на пазара. Затова освобождаването за натрупване на запаси не е наложително. Това е все пак предложение. И това, което можем да постигнем с едно подобно предложение, е ограничено. Разбира се, трябва да има по-широк дебат. Комисията работи в тази насока за преразглеждане на инициативите, свързани с запазване на интелектуалната собственост и достъпа до лекарства. Относно единия идентификационен номер. Знаете, че а, това е заложено в директивата за а, фалшивите лекарства. Целта е да се подобри здравеопазването и безопасността на територията на Съюза. Именно за това се прия този законодателен акт. Според нас трябва да сме предпазливи, когато въвеждаме в този конкретен документ въпроса за единият идентификатор. Ние имаме директива за безопасност и здравеопазване в Европа. Когато говорим за процедурата за уведомяване, комисията със своето предложение цели да постигне две неща – като следваме балансиран подход. Ние считаме, че процедура за уведомление е необходима, за да се гарантира прозрачността. Също да се запазят правата на носителите на интелектуална собственост. Генеричните биоподобни лекарствени продукти трябва да се произвеждат при нужното ниво на прозрачност. Ние сме чувствителни към аргумента това да не води до девалвиране на конфиденциалността на информацията. Ние сме готови да изменим а, това. Ще разгледаме внимателно този а, въпрос, а, стига това да води до по-добра балансираност. Относно въпроса за господин Филдер – дали това, което правим с освобождаването, съответства на международната ни търговска политика и договорите за свободна търговия. Да, определено е така. Това, което правим днес, е в допълнение към усилията на Европейския съюз по споразуменията за свободна търговия. Защо? Защото това продължение поддържа една система в Европа, която е изключително стабилна и ние искаме да я предложим и на трети страни. Вече го правим и то успешно. Знаете, че го правим в много контексти. Това предложение е неразривно свързано с подхода, свързан с споразуменията за свободна търговия. Мисля, че мога да спра до тук. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря ви. Сега отново давам думата на докладчика господин Велкен. Благодаря на колегите за интересните коментари от тяхна страна. Не е изненадващо, че има разнообразни мнения по някои въпроси. В оценката на въздействието комисията посочва, че освобождаването на производството за износ и за натрупване на запаси ще доведе до решаване на проблемите. Т.е. комисията е наясно, че натрупването на запаси дава добавена стойност за гражданите. И не бива да забравяме този факт. Бих искал да коментирам и процедурата. Преди 2000-та година в СТО използвахме съвсем различна техника. Сега използваме съвършено различни методи на комуникация и това трябва да се има предвид. Искам да подчертая, че това предложение – не подкопава правата на интелектуална собственост. Това трябва ясно да се подчертае. Натрупването на запаси не означава, че ще се допуска продаването на лекарствените продукти незабавно. Следва да имаме предвид, че няма да се допуска незаконна дейност. Благодаря ви много за вашите изказвания. Очаквам с нетърпение внасенето на измененията, които бяха обявени тук, за да можем да гарантираме по-висок степен на здравеопазване за европейските граждани. Благодаря ви. Крайния срок за изменение 16 е октомври, 11 часа. Гласуването в ЕНДА ще бъде на 26-27 ноември и гласуването в комисията Юри се очаква през януари 2019 година. Следващото ни заседание е предвидено за 18 октомври от 9 до 12.30 часа. С това изчерпахме дневния ред. Закривам заседанието и ви